после. Много ви моля, колеги, хайде без повече процедурни въпроси. Дневния ред. Понеделник. Няма промени в дневния ред за понеделник. Повтарям още веднъж. За понеделник промени няма. Вторник. Започваме в 9 часа. Е, с изявления на комисията и е, съвета по е, гражданското въздухоплаване. След това до 11 ще продължим с обсъждания и от 11 започваме с изказване на председателя на комисията господин Барозо. И по темата за възстановяването след земетресението в Хаити. Това е за вторник. Няма да има гласуване. Всичко друго в програмата се запазва така както беше представено в проекта за дневен ред. Сряда. Няма да има гласуване в сряда. Това е единствената промяна в дневния ред. Останалата част от дневния ред за сряда се запазва във вида, в който беше представен в проекта. В четвъртък няма да има заседания. Което очевидно значи, че няма да има и гласуване в четвъртък. нито пък а, спешна процедура в четвъртък. Това е предложение на председателския съвет, съгласувано преди едва половин час. Подкрепено е от ръководителите на всички политически групи. Kolejnym punktem porządku обрат са едноминутове. Продължаваме с следващата точка от дневния ред, а това са едноминутните изказвания. Преди да започнем с тези изказвания, искам да кажа нещо във връзка с точка 150 от правилника за дейността на Европейския парламент по въпроса за едноминутните изказвания. Опитът сочи, че заявките за изказвания са два пъти повече от възможностите да се вземе думата. И неизбежно разочароваме някои колеги, които желаят да вземат думата, но не успяват. Затова в бъдеще възнамерявам да приложа следната процедура – Това е процедура за едноминутни изказвания, съгласно точка 150 от правилника. Ще бъде съставен списък от 30 оратора, като ще се обърне внимание на политическото и географското балансиране на списъка. Приоритет ще се даде е, на унези депутати, които не са имали възможност да се изкажат на предишните две сесии. Всички, които са изявили желание да говорят, предварително ще бъдат уведомени дали са включени в списъка или не. Уважаеми колеги, Аз ви прочетох това съобщение за едноминутните изказвания. Ще го получите и по електронната си поща. Време е вече да започваме с едноминутните изказвания. Процедурен въпрос имате? Заповядайте. Благодаря, че ми давате думата отново. Като имаме предвид казаното тук, ви моля да разгледате още веднъж въпроса за гласуването на 5 и 6 май. Много вероятно е повечето депутати от Обединеното кралство да не присъстват, защото нашите парламентарни избори са на 6. И така излиза, че Великобритания изцяло отсъства. Моля ви, преосмислете нещата. Поне да бъде на четвърти. Ако вие откажете това, вие отказвате на Обединеното кралство шанса да изрази своето мнение. Много сериозно ще взема предвид това, което казвате, уважаеми колега, защото са предвидени два дни за гласуване, пети и шести. И ще преценим как ще бъде организирано гласуването на пети и шести. Как ще се разпредели? Едноминутове выступления. Едноминутните изказвания започват. Първият оратор е госпожа Йоланта Хюбнер. Една минута. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, искам да ви обърна внимание. Комисия Европейска працуе над Европейската комисия работи върху предложение за изменение на законодателството, така че страните членки да имат по-голяма възможност да решават дали искат генно модифицирани организми или не. В момента това не е възможно при съществуващото общностно законодателство. Комисията в скоро време ще внесе предложение което дава възможност страните сами да решават дали да допуснат или не генномодифицирани организми. Но, разбира се, въпросът също така и засяга целия Европейски съюз. Вероятно ще трябва да се въведат специални етикети, които много ясно да обясняват дали има ГМО в съответните продукти или не. Така че онези, които искат да не потребяват тези продукти, могат да не, не го правят. Господин Балдиш, за една минута. Доминик Боди. Е, пан Траян Унгурену. Изглежда, че господин Боди не е тук. Господин Унгурену. Преди една година станахме свидетели на народното недоволство в Молдова. Проевропейска коалиция дойде на власт в резултат на протестите и правителството утвърди своята европейска позиция. Молдовското правителство се нуждае от незабавна подкрепа от Европейския съюз и то в три посоки. Бърза финансова помощ, премахване на визите и сключване на споразумение за асоцииране. Също така трябва да спомена случая с арестувания журналист господин Вартанян, който е осъден за държавна измяна от така наречените власти в Приднестровието. И а, призовавам а, представителството на а, Европейския съюз в Молдова да реагира незабавно за неговото освобождаване. Благодаря, господин председателю. Благодаря. А сега давам думата на Анна Заборска. Пан председа, пан генерален секретар. Господин председателю, господин генерален секретар, господин комисарио. Исках да кажа нещо по отношение на това, което съм подготвила, но се стигна до едно такова явление, което ни възпрепятства. Вие знаете какво се случи, ни възпрепятства да стигнем тук до Брюксел. Много колеги а, имаха затруднения да стигнат до Страсбург. Ето защо искам да използвам тази възможност, за да пред вас, господин председателю и пред вас, господин генерален секретар, да ви благодаря за това, че създадохте възможно най-добрите условия за нас, за да можем ние да продължим работата си. Благодарим за това, че ние всички успяхме да стигнем а, до а, Страсбург и благодаря от името на тези колеги, които не можаха да са тук. Ханс Питер Мартин а, по дневния ред. Аз а, се опитаха да ам, бъда включен в изказванията, номинатните изказвания, когато вие съобщихте промените в дневния ред. Моля ви, а, дори хората, които седят отзад, да а, ги наблюдавате, когато искат да вземат думата. С дали имате а, предвид двете месечни заседания, имате предвид само две месечни заседания в Страсбург или тези в а, Брюксел? Има депутати, които се бяха записали, но не са тук, по каквато и да е причина. бихте ли казали а, кои оратори днес сте предвидели в дневния ред? и за да може да се направи оценка на ефективността на тази процедура, която въведохте. Благодаря ви за този коментар. Новите правила въжат от следващото заседание в Брюксел. Тоест, новите правила влизат в сила от следващото заседание в Брюксел. Благодаря, господин председател, каза следващия оратор. В, разбира се, в Румъния ситуацията е сложна. Сега, разбира се, до, няма альтернативи. За сега а, именно за хум, по-хуманно отношение към животните. Европейския съюз трябва да стане по-активен във връзка с постигане и изпълнение на разпоредите, свързани с по-хуман отношение към животните. Искам още веднъж да ви кажа нещо. Господин председател, говоря направо. Нямах предвид нищо положително, което да кажа. Искам да кажа само, че ще бъде много полезно, ако получим информация за пленарните заседания и за всички други заседания по-рано, а не както сега. Защото аз получих информацията в неделя, беше много трудно да дойда тук. Ако от по-рано получаваме информацията за пленарните заседания, ще бъде много по-лесно да планираме работата си отнапред. Благодаря. Веднага ще ви отговоря. Ако една сесия е, ако е, е, решение, ако решение е взето в пленарна зала, то не може да бъде променено факта, че заседанието започва в 5 часа днес, е нещо, за което парламента е взел решение и никога не е имало съмнение, че днес в 5 часа ще има заседание. Така ще бъде и в бъдеще. Единствено, пленума може да вземе решение за отмена, отменяне на пленарното заседание. А, мисля, че това е ясно за всички. Господин Жорж Сабин Куташ има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Беше а, признато, че е а, трудно вътреш, брутния вътрешен продукт да се измества възоснова на населението. Но като няма други по-добри предложения, за да се извърши една оценка за по-добри економически постижения трябва да се използва БВП, но възоснова на БВП не може да се оцени растежа. В доклада се предлага използването на по-добри статистики, под събиране на по-достоверни данни, е, свързани с благосъстоянието на населението. Смятам, че е време най-накрая да може да се измерва качеството на живот в Европа, да има една единна система. Благодаря ви. Това ще е един начин да излезем от кризата. Благодаря ви. Госпожа Билбао има думата. Билбао? Госпожа Билбао? Благодаря, госпожо председател. Миналата седмица съдът се произнесе по затварянето на вестник Гонкария и заяви, че то е, е произвол, незаконно и незаконосъобразно. Е, защото законът не допуска затваряне на редакции на вестници. Няма никакво финансиране на вестника от ета или на ета от вестника. Това са незаконни действия, които до сега бяха пренебрегвани. Прави се опит да се манипулират чувствата на хората и а, да се демонстрира привидна демокрация. Хората а, биват обвинявани в колаборационизъм без никакви основания. Благодаря. Благодаря. Господин Тремополос има думата. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τον Φεβρουάριο, το περασμένο... Благодаря господин председател. През февруари обсъждахме доклада Траутман в Европейският парламент. Ставаше дума за пазара за незаконни наркотични вещества. Този доклад ясно показва колко неефикасна е политиката на Европейския съюз за борба с трафика на наркотици. Сегашната политика в това отношение е провал. Не намалява нито търсенето на незаконни наркотични вещества. А, так му напротив, тяхната употреба се увеличава. През 2004 година Европейският парламент прие редица мерки, предложени от господин Катаня. Те трябва да бъдат разглеждани в по-широк план. Благодаря ви, времето ви свърши, казва председателят. Сега думата да има господин Чернецки. Голяма трагедия. Голяма трагедия Кокрус и цяла а, Полша. Президентът, неговата съпруга, а, управителят на Централната банка, главнокомандващия на а, Генералния щаб на въоръжените а, сили на Полша загинаха при самолетната катастрофа. Европейската солидарност се открои като рядко явление – защото се стекоха президенти и министър-председатели от цяла Европа. За съжаление, председателя на Европейската комисия не успя да дойде, въпреки че Азербайджан успя. Благодаря. Следващият оратор е Ханс Петър Мартин, но той не е в залата. Тогава, господин Мелце, заповядайте. Благодаря ви. Нека да кажа някои неща в рамките на тази една минута. Относно амбициите а, към Сърбия. Страната се извини а, за клането в Сребреница, но за Турция това не е така, защото има санкции, които започват страната при, отделен, при определени условия. Е, в трибуна в Хага беше казано, че нарушаването на човешките права в Турция са, не са от толкова основно значение но от друга страна в Косово изведнъж се оказа легитимно те да могат да се отделят като отделна държава. Сърбия е държава, която има от ключово значение за мира на Балканите. Разбира се, България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз и изпълних всички критерии. Това трябва да го направи, разбира се, и Сърбия, но тя е неразделна част от Европа. Следващ има думата господин Папа Николао. Благодаря, господин председател. Неодавнашното разкриване на терористична група в, в Гърция показва, че ние като че ли подценяваме опасността от тероризъм. Опасност от тероризъм в Гърция продължава да съществува. И разбира се, тероризма вреди преди всичко на онези, които а, извършват а, терористичните актове. Но трябва също така да видим колко бързо и ефективно действат а, Европол и Евроюст. Това са патогенни, трябва да открием пато, патологичните черти в нашето общество, които пораждат тероризма. Трябва да видим, да се вгледаме в проблемите, пред които сме изправени, да няма повече омраза. Господин Гайс. Уважаеми колеги, искам да привлеча вниманието ви а, към развитията, свързани с кризата, а, с а, суровините, използването на суровини. Разбира се, много а, хора, които работят в а, този а, сектор, се страхуват а, за работните си места, защото има повишаване на цените на суровините с над 100%. Разбира се, не могат да се изпълняват и всички договори за доставка на суровините. И има такива ситуации, в които са необходими преструктурирания, намаляване на персонала, съкръщаване на служители. Има ам, работнически съвети в ам, някои от тези предприятия, които са отправили молба и запитване към господин Барозо. Следващи оратор има думата. Господин Галахър, изригването на вулкана попречи на въздухоплаването в цяла Европа. Трябваше а, да се презаверят билетите и независимо от съществуващите актове, действащата директива, мнозина бяха пътниците, които бяха принудени сами да платят за настаняването си в хотел, за храната и така нататък. Има призиви да бъдем прагматични да преразгледаме въпроса. Аз, както вероятно и много други депутати, съм от избирателен район, в който има летища и получавам многобройни оплаквания от избиратели за действащите разпоредби. Директивата дава типовите правила, които се прилагат във всички случаи. Благодаря. Изтече времето ви. Сега а, Морганти е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Колеги, а, в а, демократичното сърце на европейските институции трябва да помислим за въздействието на нашите мерки върху общините, регионите и върху европейските граждани трябва да имаме общо, глобално виждане. Но трябва да отчитаме и нуждите на всеки отделен човек. Нуждата на индивида трябва да идва преди глобалното мислене. Само така нашите региони могат да процъфтяват. Така наречената Августинова а, директива имаше много голямо въздействие върху италианските курорти. Ние, ме, ние сме традиционно гостоприемни. Нашето традиционно гостоприемство обаче беше подкопано от новата директива за услугите. Трябва да окажем помощ на тези райони. Сега думата има господин Ханс Питер Мартин. Благодаря ви. В наши дни не е лесно да се защитава Европа по отношение на Евростат. Имаха повече данни за доклади, които бяха публикувани само от части. Неясно е къде отиват докладите, до какво водят те, какви са резултатите от тях кой поема отговорност. Ето защо искам да подчертая следното. Нека да се подходи конструктивно към Евростат. Един призив към комисията да предприеме действия, така че Евростат да може да предостави тези данни на широката общественост. Благодаря ви. Фрао Каралю, има думата. Добригада, президент. Благодаря, госпожо председател. Свидетели сме на природно бедствие, което има огромни последици. Никой не може да ги предвиди сега. Учените се опитват е, да установят е, какъв е размерът на частиците, как те могат е, да се отразят на двигателите, на атмосферата. Министрите на транспорта на Европейския съюз днес имат среща, за да обсъдят положението с транспорта заключенията им трябва да се основават на принципа на предпазливостта и на научни доказателства. Нищо не може да стои над безопасността на пътниците. Безопасността, сигурността и качеството на живота са преди всички други цели. Търсят се бързи решения, други видове транспорт по море, по суша. Преодолявали сме други природни бедствия. Председателят прекъсва ораторката. Просрочено беше времето. Сега господин Енцио има думата. Госпожо председател, в края на годината ще бъде въведена третата последна директива, която ще доведе до либерализирането на, пазарата, на пазара. Разбира се, та кризата има негативно въздействие върху пазара. В тези държави, в които пазара се либерализира, кризата ще се задълбочи и ще има по-тежки последици. Имаше намаляване на трансакциите, увеличаване на тарифите и ситуацията беше влушена в градовете, които ам, са разположени в отдалечени райони трябва с тази директива да се постигне отстраняване на социалния дъмпинг. Искам да призова държавите да въведат двогодишен, дъл, срок при въвеждането на тази директива. Господин Преда има думата. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vorbesc astăzi despre... Благодаря, госпожо председател. Днес ще говоря за един много щекотлив проблем, а именно журналиста Вартанян, който беше вкарма в затвора от режима, който управлява в Приднестровието. Това е абсурдно този журналист не може да бъде пуснат на свобода, той живее при нечовешки условия. И това е само един жест, който да покаже тоталитарния режим в Приднестровието и да покаже един вид предупреждение към режима в Кишинев. Е, режима в Кишинев е проевропейски. Ето защо ние предизвикваме, е, призоваваме този конфликт да бъде разрешен и Кишинев да бъде включен в преговорите. Следващия оратор има думата. Господин Секерски. Финансовата и економическата книга, е, криза засегна най-тежко най-бедните слоеве на населението. А тази година беше обявена за година за борба с социалната изолация и бедността. 4 милиона души живеят е, в бедност в Европейския съюз. Много повече са застрашени от бедност. 20 милиона от тези 40 милиона са деца. Те не само няма достъп до храна, до медицинско обслужване, но нямат и никаква перспектива. Няма изгледи да излезат от това ужасно положение. Качественото образование може да промени това положение. Особено трудно, трудни са условията в някои градове и села решението е да се отпуснат повече средства за образование. Боя се, че ви свърши времето. Господин Вон има думата. Благодаря, госпожо председател. Приветствам утрешните дебати по а, кризата в а, въздушния транспорт, защото а, това се отразява на граждани, фирми, цяла Европа. Още повече в момент, когато страдаме от дълбока економическа рецесия. Е, Великобритания е, се е, възстановява от тази криза благодарение на това, че правителството се намеси, за разлика от други, които стояха на страни и гледаха безучастно. Положителни са перспективите за развитието през следващите години, защото правителството се намеси. Призовавам и европейските институции да се намесват в трудни времена. Всички в бъдеще трябва да се погрижат а, за нашите бюджети да подпомагат а, граждани и фирми, които са в трудно положение и трябва да се планира за възстановяване. Благодаря. Следващият оратор е господин Кукан. Ah, Herr Kukan? Scheint nicht da zu sein. Dann, ähm... Няма го господин Кукан. Господин Фео има думата. Senhora Presidente, trago hoje esta sessão plenária... Господин председател, Подигам въпроса с положението с бюджета в, е, на редица страни членки. Планът за стабилност и растеж, пактът за стабилност и растеж съществува и трябва в неговата светлина да разгледаме положението на отделните страни. В моята страна, Португалия, комисията разглежда Португалия като страна за сериозно застрашена. Става дума за това а, доколко а, здрав, здраво е състоянието на, а, об, на обществените финанси. Аз се боя как ще отрази това на, на търговските дружества, на фиска, на конкурентоспособността. Благодаря. А, има процедурен въпрос. въпроса беше преди двама от изказвали се. Искам да попитам господина, който препоръчваше Европейския съюз да се намеси. Как според него Европейския съюз по-точно ще се намеси, за да предотврати вулканичната пепел? Това са едноминутни изказвания. И тук нямаме процедурата на синята карта. Вие казахте, че повдигате процедурен въпрос. Ако имате въпрос към изказали се, може да го обсъдите в двустранен, частен разговор. Дами и господа. Дами и господа, няма Няма повече ам, оратори. Ако има някакви допълнителни въпроси, могат да получат отговор по имейл. Иначе Продължаваме с дневния ред. А, имате процедурен въпрос. Госпожо председател, а, мисля, а, когато давате думата, че трябва а, да взимате предвид да има равнопоставеност между мъжете и жените. Ами, ам, за мен е равнопоставеността на половете от изключително голямо значение, но е, разбира се, зависи от това кой присъства и кой не, в крайна сметка. Продължаваме с е, дневния ред и следващата точка е а, е, доклада, свързан с правомощие за законодателно делегиране на господин Сайер, който получава думата.